Председателят. Посещение. Podczas głosowania na wczorajszym posiedzeniu plenarnym. Заседанието по време на гласуването вчера на пленарно заседание ставаше дума за тълкуване на текст от правилника. Става дума за приемане на текст, предложен от комисията АВКО. Заседанието беше на 14 февруари 2010 година, тъй като нямаше възражения възоснова на член 211 от правилника, тълкуването се приема. Госпожа Матия във връзка с общото искане за престой и извършване на работа този доклад по тази тема ще бъде снет от дневния ред. Знаете, че тук е, става дума за тема, която е много активно дискутирана и сега вече получихме едно ясно тълкуване. Сега по дневния ред. Декларацията на съвета и на комисията по доклада за напредъка 2010 за Харватия. Вчера имаше заседание с министър-председателя на Харватия присъстваха господин Хане Свобода и председателя на делегацията Гунар Хокмар. Говорихме по напредъка на Харватия по пътя към присъединяване към Европейския съюз и аз съм изключително радостен да посоча, че днес заедно с всички колеги ще можем отново да говорим по тази тема, как точно изглежда напредъка и бъдещето на тази страна в посочения контекст. Радвам се, че сред нас присъства комисар Филе, но искам да помоля господин Янош Мартони, министърът който отговаря по тази тема от унгарското председателство, да вземе отношение по тази тема, защото унгарското председателство предава голямо значение на тази тема. Давам ви думата. Господин Мартони, имате думата. Господин председател, уважаеми депутати, от името на председателството на Европейския съюз за мен е удоволствие да говоря днес в пленарна зала на Европейският парламент. Тази среща ни дава своевременна възможност да направим преглед на постигнатия напредък в процеса на присъединяване на Харватия и да представя плановете на унгарското председателство за първото полугодие на тази година. На първо място бих искал да приветствам активното ангажиране на Европейския парламент в процеса на разширяване. Неговият конструктивен принос към общия дебат по разширяването и присъединяването на Харватия в частност. Както подчертахме няколко пъти вече, разширяването допринася за мира, демокрацията и стабилността в Европа и обслужва стратегическите интереси на Европейския съюз, помага на Европейския съюз по-добре да постигне своите политически цели в важни области, които са важни за економическото възстановяване и устойчивия растеж. Разширяването е ключов движещ фактор за економическите реформи и се движи с темпове, които се определят в голяма степен от спазването на копенхагенските критерии от страната кандидат и способността на страната кандидат да поеме отговорностите, свързани с членството. Разширяването е един от приоритетите на нашето председателство и по време на това полугодие ние ще продължим работа на базата на подновения консенсус за разширяването прият от Европейския съвет през декември 2006 година, както и в съответствие с заключенията на съвета от 14 декември 2010. Що се отнася до Харватия, приключването на преговорите за присъединяване, както се посочва в заключенията на Европейския съвет, е предстоящо. Нашата роля е приключим тези преговори до края на унгарското председателство. Стига, разбира се, Харватия да изпълни оставащите критерии за приключване на преговорите по някои преговорни глави. Искаме също да финализираме и договора за присъединяване в максимална степен, като по този начин проправим пътя за присъединяването на Харватия към Европейския съюз, което очакваме. Ето защо, както се подчертава вашата резолюция, това полугодие ще бъде от особена важност за процеса на преговори на Харватия. Позволете ми сега съвсем накратко да се спра на оставащите проблеми. От началото на преговорите 34 от общо 35 глави бяха отворени за преговори от които 28 бяха приключени временно. Затова ние се доближаваме много до приключването на преговорите, но все още ни предстои да затворим някои трудни глави, като конкуренция, селско стопанство и развитие на селските райони, рибно стопанство, регионална политика, координиране на структурните инструменти съдебната система, основните права, финансовите и бюджетни разпоредби. Всичко това също има и някои последици за бюджета. В заключението от миналия декември ние подчертахме кои са сферите, в които е необходима допълнителна работа и вие сте информирани за тях. Бихме искали да подчертаем няколко елемента, които са отразени и във вашата резолюция. Съветът отбеляза, че насърчаваща напредък е постигнат от Харватия в много области, включително върховенството на закона и борбата с корупцията сред висши държавни служители. Но са необходими допълнителни усилия в сферата на независимостта, и ефективността на съдебната система и борбата срещу корупцията на всички нива. Съветът също насърчи Харватия да засили своите усилия, за да изпълни оставащите изисквания, включително създаването на добра репутация в сферата на конкуренцията, съдебната система и основните права. В това отношение позволете ми да подчертая важността, която отдаваме на процеса на мониторинг за прилагането на общностното законодателство, за да се гарантира административния капацитет и за да а, има убедителни резултати. Оценката на Европейската комисия за напредъка в сферата на съдебната система и основните права, което ще излезе през март, ще бъде много важен за евентуално затваряне на 33 глава по-късно през е, тези 6 месеца. Съветът отбеляза, че има добро сътрудничество между е, Харватия с Трибунала за бивша Югославия в Хага, но подчертава, че трябва да се наблегне на пълно сътрудничество. Сега има агенция, между ведомствена агенция в Харватия, която продължава разследванията, за да бъдат открити същите военни документи. Освен това, съветът приветства активната роля на Харватия в сътрудничеството в региона, както и подобряването на отношенията й с съседни страни и усилията й насочени към помирение в региона. Влизането в сила на арбитражното споразумение за границите с Словения в края на ноември беше добре дошло в това отношение. Като имаме предвид важността на добрите съседски отношения, съветът насърчи Харватия да продължи постигнатия напредък, да положи усилия за разрешаването на всички оставащи двустранни и регионални въпроси в съответствие сътрудничество с засегнатите страни. В заключение, позволете ми да подчертая отново, че има още много неща, които остава да се свършат по време на нашето председателство. Харватите не трябва да жалят усилията си, за да постигнат критериите, които са поставени, да затвърдят постигнатото в съответствие с рамката за преговори, да спазят всички все още не изпълнени задължения. Разбира се от само себе се, че разчитаме на подкрепата и съдействието на всички държави членки, на Европейската комисия и разбира се и най-вече на Европейският парламент в това начинание. Важно е да запазим темпото, за да можем да приключим преговорите успешно както подчертахме при представянето на приоритетите на унгарското председателство и очакваме това да стане до края на юни, т.е. до края на нашето председателство. Благодаря ви, господин председател. Председателят. Благодаря, господин председател на съвета. Политиката на съседство е много важна за Европейския съюз, Средиземноморския регион, източното партньорство, но най-вече Западните Балкани. Господин комисар Стефан Фюле отговаря за политиката за съседство. Имате думата. И разширяването, разбира се, до голяма степен. Господин председател, благодаря ви, уважаеми госпожи и господа депутати. Аз бих искал да поздравя господин Хане Свобода, докладчик за Харватия и да изразя високата си оценка за справедливия премерен тон на доклада в който се отдава дължимото на впечатляващия напредък, постигнат от Харватия при постигането на съответствие е, с критериите за присъединяване, като се отчитат и по-нататъчните усилия, които са необходими за приключване на преговорите. 28 наистина от 35 глави за преговори са временно затворени. Министерската конференция предстояща на 19 април, ще доведе вероятно до затварянето на още глави. Харватия или е изпълнила, или съвсем скоро ще изпълни оставащите критерии. Както бе отбелязано до както бе отбелязано от съвета през 2010 година, предстои наистина приключването на преговорите. Като във всички случаи на преговори, разбира се, остават най-трудните въпроси. Те са оставени за накрая. Както току-що подчерта министър Мартони, унгарското председателство вече е обявило своята цел да приключи преговорите с Харватия през първото полугодие на тази година. Ако, разбира се, междувременно бъдат изпълнени всички критерии и репери. Това е амбициозна цел и тя може да бъде постигната единствено ако Харватия продължава да полага изключителни усилия за да изпълни оставащите изисквания на време. Главните оставащи предизвикателства за Харватия са по 23 глава Съдебна система, основни права и свободи и 8 глава Конкуренция. Харватия усилено работи в двете области. Сега е дошъл моментът обаче да се направи последното усилие. Що се отнася до съдебната система и основните права и свободи, Харватия се призовава да спази поетите ангажименти в следните области. Създаването на е, ползващи се с доверие устойчиви постижения в борбата с корупцията. Укрепване на независимостта, отчетността, безпристрастността и професионалността на съдебната власт. Решаване на проблема за безнаказаността на военно-престъпниците. Спазване на поетите ангажименти за жилищно осигуряване на бежанците. Подобряване практиката по зачитане правата на малцинствата пълното съдействие на съда за бивша Югославия е все така изискване на дневен ред. Във всяка от тези области има ясни показатели, ясни критерии, които страната трябва да изпълни. Комисията по настоящем прави равносметка на постигнатия междувременно напредък е, по всеки от тези критерии и е, ние ще докладваме е, за напредъка в редовния си доклад, който следва да излезе към средата на месец март. Аз имах много полезно, полезен и конструктивен разговор с министър-председателя на Харватия вчера. Разгледахме ускорението, което е набрано в хода на преговорите, въпросите, които трябва да бъдат решените първа. Харватските власти добре си дават сметка за това, което все още трябва да направят – Нещо повече, аз бях много доволен от това, че получих личните уверения на министър-председателя в неговата ангажираност работата да продължи е, с необходимото ускорение до приключването на процеса на присъединяване. Господин председател, уважаеми депутати, наистина съгласен съм с онези, които заявяват, че Европейският съюз не трябва да прави нито ненужни отстъпки, нито да представя непреодолими препятствия пред Харватия. Пълното зачитане на условията, които се прилагат за страните кандидатки, пълното зачитане на постигнатия напредък <clears throat> са все така крегълни камъни на процеса на разширяване. Това е същината на доверието, с което се ползва Съюзът и самия процес на разширяване. Комисията все така ще подкрепа всецяло Харватия в упоритите и усилия да постигне целта си за присъединяване към Европейския съюз. И аз съм сигурен в това отношение е, сме на едно мнение с министър Мартони. Държавите членки ще вземат решение, че преговорите могат да приключат след като се запознаят с оценката на постигнатия напредък по оставащите критерии. И аз съм сигурен, че когато от парламента е, бе поискана неговата санкция за приемане на проекто договор за присъединяване, той ще изиграе своята критично важна роля в съответствие с много конструктивния си подход към присъединяването на Харватия, който показва до сега наред с докладчика господин Свобода, аз съм убеден, че хърватските граждани, след като бяха призовани да подкрепят присъединяването си е, присъединяването на страната към Европейския съюз, ще могат да участват в изборите за следващия Европейски парламент. Благодаря ви, господин комисар. От името на политическите групи, първият оратор е господин Хане Свобода, прочим самият докладчик и също време заместник председател на социалисти и демократи. Имате думата. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, искам първо да благодаря на всички докладчици в Сянка за много доброто сътрудничество, което доведе до там, че беше създаден доклад, който се ползва с всеобщо одобрение. Искам да започна с много успешното посещение на министър-председателя тук в Европейския парламент. Вие, господин министър-председател, посочихте, че присъединяването на Харватия е важно не само за Харватия и за Европейския съюз, а е важен сигнал за целия регион. И това е точката, където искам специално да подчертая значението на реформите. Ние трябва да спазваме всичко, което е свързано като е, критерии с е, членството на Харватия. И както беше казано от комисаря, не още всичко е приключило. Трябва да бъдат направени последните стъпки за довършването на реформите, за да можем да изпълним общата цел е, сключване на договора през юни. В разговор с госпожа Крус Мартин Шулт посочи, да, наистина конфликтите трябваше да бъдат решени може би по-рано, но сега вече стоим, седим около масата на преговорите и се опитваме да намерим подходяща процедура. Това е важен сигнал за целия регион, също и за Косово. Не чрез спорове, а чрез преговори да се решават конфликтите. Господин министр-председателят посочи, че в страната и правителството и опозицията работят в една и съща насока. Последният раз разговор с господин Миланович, водача на социал-демократичната опозиция, потвърди това. Примерно Албания би могла да бъде цитирана тук как по важни въпроси се спазва една и съща позиция. Аз е, искам сега да изпратя моето двойно послание към Загреб, към Харватия. Да, ние, е, съветът, комисията и Европейския парламент имаме обща воля за сключване на договора през юни, да приключване на преговорите, така че през е, есента да започне процеса на ратификация. Но, моля Харватия да довърши още недовършените моменти от реформата във връзка с борбата с корупцията. Бяха направени смели стъпки, но те трябва да продължат. Що се отнася до съдебната система, що се отнася до корабостроителниците, там има още какво да се направи. Трябва да бъдат отстранени най-малките пречки, така че Харватия да може да изпълни критериите. Уважаеми колеги, мисля, че Днес мога да отправя общо послание към Харватия и към региона да изпълнят своите задачи, така че Харватия да може да се присъедини към Европейския съюз. От полза за Европейския съюз е, е Европейския съюз да приеме Харватия, когато е изпълнила всички критерии. И когато този сигнал бъде възприят от Харватия и целия регион, мисля, че това ще бъде една голяма стъпка в полза и на страната, и на региона. Благодаря. Господин Посълт от НП. Уважаеми господин председател, скъпи колеги, трябва да призная, че днес съм много развълнуван, защото е, тази година се навършва 20 години от е, създаването на демократичното движение в Словения и Харватия. Тогава имаше масов възторг и в Чешката република, и в Словения, и навсякъде. И след това на 28 юни 1991 година последва бруталното нападение от страна на Югославия. И тогава нещата се върнаха назад. Аз бях на място и установих как е, тящите е, местности около Вуковар бяха унищожени и тук трябва съвсем ясно да посоча, че Харватия положи огромни усилия по пътя си към Европейския съюз. Господин комисарят каза днес решителните думи. Той говори за честност, за лоялно отношение. Ние бихме могли да сложим заглавие на доклада на свобода, което да гласи честност, почтеност по отношение на Харватия. Не става дума за привилегии или за отстъпки, става дума за едно честно, лоялно отношение. Харватия днес вече е постигнала необходимата зрялост за присъединяване към Европейския съюз. През последните оставащи месеци ще трябва да се възприемат стъпки за преодоляване на последните пречки, обаче пред тази страна не трябва да се поставят изкуствени пречки, както се правеше през последните години. Харватия е в един исторически и културен контекст с Словения и Унгария. Тези средноевропейски страни трябва да се присъедини Харватия и трябва да стане част от Европейския съюз. Поради редица факти това не можа да се случи, но сега вече дойде моментът и това е причината, поради която ние настояваме Харватия да бъде приета. Ние оставаме и запазваме мнението си, че трябва страната да изпълни критериите, но не трябва да се поставят изкуствени пречки пред нея. Благодаря. Господин Иво Вайгъл, либерали и демократи. Министър Мартони, спочтовани господин е, министър Мартони, господин комисар Фюле, за последен е, е, път говорим за Харватия като страна кандидатка за членство в Европейския съюз. Искам да благодаря на колегата Хане Свобода, който е колегата изготвил доклада и който се занимава с този въпрос вече от години. Искам да му благодаря за приятелския конструктивен подход. Той се сътрудничи с докладчиците в Сянка, както и с хърватското правителство. Ако хвърлим поглед назад и ако четем обстоятелствата, при които Харватия стана независима държава преди 20 години, можем да кажем, че тя чака вече дълго време, може би прекалено дълго, за да стане член на Европейския съюз. Господин Мартони говори съвсем контрол, говори конкретно за плановете, за преговорите с Харватия и ние подкрепяме вашите планове. Надяваме се те да бъдат превърнати в реалност. Много неща трябва да станат в Загреб, глава 23 винаги е била на специалното внимание на АЛДЕ. Вчера говорихме с министър-председателя на Харватия по тези въпроси и постигнахме съгласие. Въпросът за върховенството на закона е ключов, защото той съдържа ключа за разрешаването на проблемите. Всяка държава трябва да гарантира свобода на медиите, равенство между половете, както и еднакви условия за всички категории хора. Ние искаме да отдадем дължимото за постигнатото в борбата срещу престъпността и в развитието на приятелски отношения между Харватия и съседните страни, въпреки че има някои оставащи въпроси. Когато започваме а, последните преговори това трябва да е послание, което отправяме към всички държави от Юго-Источна Европа. Имаме еднакви очаквания. Европа трябва да приключи процеса на разширяване. Само по този начин Европейския съюз ще се превърне в лидер в съвременния свят. Благодаря ви за вниманието. Председателят моля да спазвате времето, което ви е отредено за изказване госпожа Франциска Катерина Брантнер от е, името на групата на Зелените. Благодаря, господин председател. Аз също искам да се присъединя към онези, които благодариха на господин Свобода за доброто сътрудничество миналата година, както и тази година. Мисля, че докладът е, е съвсем е, добронамерен. Ние очакваме да приветстваме с добре дошла Харватия в скоро време, т.е. веднага след като изпълни всички критерии. Тя е специална страна, която ще се присъедини и трябва да има и специални отговорности. А В последствие, надяваме се, останалите страни от Западните Балкани да могат да се присъединят. Харватия трябва да покаже, че е най-добрата от групата сега, за да могат и останалите в последствие да последват нейния пример – ако се провалим сега, ако направим грешки сега, ще бъде много по-трудно за останалите да се присъединят и може да се откажат е, от е, тази цел в Западните Балкани. Някои споменаха глава 23, която е свързана с корупцията. Европейския съюз е, трябва да види в каква степен съществува корупция, да поиска от Олаф да разгледа въпроса ние трябва да бъдем честни и с самите себе си в това отношение. По какъв начин се справяме с миналото е също важен въпрос при присъединяването към Европейския съюз. Ние считаме, че местните трибунали за военно престъпленията трябва да работят по-добре, но според Amnesty International има редица още пречки и недостатъци. Има възможности за подобрение, например при защитата на хората, които дават показания. Затова трябва да настояваме да се изчисти всичко от миналото. Ние очакваме Харватия в Европейския съюз. Благодаря, председателят. Благодаря ви, госпожо. Джефри Вар Орден, имате думата от имата на консерваторите и реформаторите. Благодаря, господин председател. Ние считаме, че разширяването е една от най-успешните европейски политики, ако се спазват строги критерии, ако се извлекат полки от предишни присъединявания. Съгласно съвета, приключването на преговорите с Харватия предстои, но ние знаем от комисията, че въпросите с корупцията, съдебната реформа все още не са разрешени по добър начин. Това е сериозно безпокойство, а не изкуствено създадено. Харватия има население от 4,5 милиона души. Има близо а, милион изостанали дела. Има въпроси свързани с а, правата на собственост. Има също проблеми с корупцията сред бивши министри. Широко ширещата се корупция сред политици прави трудно борбата с организираната престъпност, която е свързана с Балканския път. Изглежда раното присъединяване на Харватия вече е предрешено. Не бихме искали обаче да се превръща в формалност процеса на присъединяване, да се прави само по политически съображения, без да са постигнати всички критерии. Благодаря от Обедената леница господин Такис Хаджи Георгил. Уважаеми колеги, ние от Обединената левица сме за присъединяването на Харватия към Европейския съюз и искаме това да стане колкото може по-бързо. Това е волята на хърватския народ. Всички критерии за присъединяване са изпълнени. Докладът за напредъка ние също го приветстваме и по-специално приветстваме напредъка в сферата на правата на жените, бежанците, равнопоставеност на половете, но също и добросъседските отношения с съседните страни. Трябва да бъдат направени някои корекции в сферата на съдебната система и борбата с корупцията. Обаче, естествено, съществува и социални и економически проблеми, бедност, дългосрочна безработица и не спазване на правата на работниците. Това се дължи на факта, че се преследва либерална економическа политика, която още повече влушава положението на гражданите на Харватия. Ние искаме едно добро социално-економическо развитие на страната, за да могат всички жители там да живеят добре, да се ползват със социална защита, да се извършва борба с безработицата, да се подобри достъпа до пазара на труда и до образование. Благодаря. Ярослав Пашка. От СД. Od októbra roku 2005, keď bolo prijaté rozhodnutie o začatí prístupu... Има брум в слушалките, не се чува превода от англи... към английски. Крайни s cieľom pripraviť chorvátsko čo najlepšie има технически проблем с превода, който трябва да бъде отстранен. Можем покрачавать? Not yet. We must check it. Well, please start. We will see моля, започнете отново, ще видим дали е сега е по-добре системата. Не, не е по-добре. Извинете, преводачите се извиняват. Има повреда в английската кабина. Uh, Колега Пашка, бихте ли започнали изказването си от началото? Бихме искали да ви слушаме едноминутното изказване. Моля, започнете. Проблемът не е отстранен. Октobra roku 2000. I'm very, very sorry. Something really Председателят е, явно е има сериозен технически проблем е, и искам да се извиня за това. Става дума за превода към английски и оттам трудно се взема за останалите езици. Има ли и други проблеми с други кабини? Техниците би трябвало да са наясно откъде идва проблема. Извинете, повредата не е в английската кабина. Става дума за проблем е, в словашката кабина, откъдето идва ретурът. Polish, so they... Помолиха ме да говоря на полски, за да видя дали работи системата, защото когато говоря на английски не може да се провери състоянието на английската кабина английския канал. Уважаеми дами и господа, необходими са ни още няколко минути време и търпение. Съществува технически проблем в момента. Проше о разпоченче своего выступления. Моля, господин Пашка, още веднъж да започне от начало своето изказване. Имате една минута на разположение господин комисар, господин министър. От октомври 2005 година беше взето решение за започване на преговори за присъединяване на Харвания. Харватското правителство от тогава постигна забележим напредък. Последният от който беше постигнат през 2010, когато Харватия приключи успешно преговорите по редица сложни преговорни глави и въведе сериозни изменения в Конституцията си. Тя продължава да подобрява отношенията си с съседите. Официалното посещение на сръбския президент във Вуковар показа, че отношенията между сърбите и хърватите могат да се базират на взаимно уважение и разбирателство. Ето защо темповете за приключване на преговорите за присъединяване са в ръцете на самите хървати. И искам да им пожелая успех в процеса на приключване на преговорите по оставащите глави. Председателят Уилям Бронс има думата. Благодаря, господин председател. Преди по-малко от 20 години Харватия се бори за своята справедливост и а, сега тя се упражнява без да бъде изстрелян дори един изстрел. Междувременно а, Харватия трябваше да въведе сериозни законодателни промени, да преустанови подкрепата за жизнено важни отрасли, а, осигуряващи заетостта и всичко това, а, за да съблаговоли Европейския съюз да я приеме в своите редици. И всичко това се прави преди а, народът да се е произнесъл в референдум. Независимо от изследванията на общественото мнение, че то преобладаващо е против членството на страната в Европейския съюз, положителният изход от референдума се взема за даденост. И при това се оказва, че съгласието и на Европейския парламент се разглежда като обикновена формалност. В доклада се говори, например, за натиска, на който са подложени журналистите в страната. Нищо не се казва обаче как при тези условия ще се произведе свободен референдум. Благодаря, колега. Други, господин Елмар Брок, за една минута. Господин председател, господин председател на съвета, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги, сега се намираме непосредствено преди присъединяване на страната към Европейския съюз, имам предвид е, Харватия, ще последва е, процес на ратификация, който може би няма да протече толкова лесно, като имам предвид е, предишните присъединявания и моите интензивни наблюдения тогава, аз е, трябва да посоча, че Харватия е страна, която за един по-дълъг период успя да работи много активно по изпълнение на критериите и всъщност постигна много положителни резултати. По политически причини ние трябва да я подкрепим, защото това означава един положителен сигнал към останалите страни, които чакат да се присъединят. Важно е тук общото политическо послание. Имайки предвид опита с останалите страни, трябва да посочат, че Харватия в собствен интерес, независимо от процеса на присъединяване, трябва да направи още стъпки в процеса на укрепване на съдебната система и борбата с корупцията. Благодаря. Ораторът бива прекъснат от председателя. Следващият оратор господин Горен Фарм за една минута. Thank you, Chair. talman, kollegor. first a stort tack till rapportören Hannes. Благодаря. Колеги, най-напред искам да благодаря най-сърдечно на Ханя Свобода за отличната му работа. Харватия се доближава все повече до присъединяване към Европейския съюз и трябва да засили усилията се за борба срещу корупцията. Прияти са по-добри правила, но трябва да се приведат на практика. Съдебните а, решения а, изостават. Ние приветстваме коража на политиците и журналистите от Харватия, които разкриха случаи на корупция. Това е важно, защото корупцията възниква там, където участват две страни. Олаф трябва да работи заедно с разследващите органи от Харватия, за да изясни какво се случва и да проучва всички твърдения за корупция. Трябва да имаме проактивен подход в Европейския съюз, да не оставяме всичко в ръцете само на Харватия.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 Благодаря, господин председател. В бурните води на световната економическа криза е толкова по-насърчаващо да видим, че Харватия плава уверено към членството си в Европейския съюз. постигнат я до сега напредък впечатлява. Бих искал да подчертая обаче, че тези положителни постижения не би следвало да затварят очите ни за области, в които те първа трябва да се направи много. На първо място реформата и укрепването на съдебната система. Една независима здрава съдебна система от съществено значение за противодействие на корупцията и гарантирането на върховенство на закон закона в дългосрочен план. И тук не става въпрос само да бъдат арестувани престъпниците, а за това какво да се прави с тях след това. В противен случай усилията за противодействие на престъпността и корупцията няма да дадат резултат. На второ място в Харватия обществото трябва да е, е, е, изгради у себе си търпимост, толерантност. Европейският проект се свежда в крайна краща до помирението. И това се отнася не само за отношенията между страните. Аз приветствам добрите отношения между Хърватия и нейните съседи, но и вътре, в страните. Заплахите за упражняване на насилие срещу малцинствата са напълно неприемливи. Аз напълно разбирам колко е трудно да се преодолее миналото, но съм уверена, че и преговорите за присъединяване и усилията за читане правата на младсинствата могат да бъдат само от полза за харватското общество. Благодаря. Следващият оратор, господин Пораба, за една минута. Господин председател, господин комисар, безспорно ние трябва да подкрепим унгарското председателство в неговите амбициозни планове. Става дума за приключване на преговорите с Харватия до края на тази година. Членството на Харватия в Европейския съюз – ни осигурява важен и конструктивен съюзник, който още днес работи за стабилизиране на региона и е пример за много други балкански страни, които възнамеряват да се присъединят към Европейския съюз. Днес искам да дам израз на моето уважение за реформите, които бяха извършени от хърватското правителство, най-вече в сферата на борбата с корупцията, организираната престъпност и така нататък. Естествено, има въпроси, които още чакат своето решение. Желая това да стане колкото може по-бързо. Естествено, има и информации от Харватия, които ни показват, че харватите не са съвсем убедени, че членството в Европейския съюз ще бъде нещо положително за тях. Мисля, че ние трябва да вземем такива мерки, които да спомогнат за преодоляване на тази тенденция. Благодаря. Следващият оратор, господин Белдър. Господин председател, Харватия постигна значим напредък по пътя към членството й. Няма съмнение в това. Има само няколко въпроса, които ни безпокоят. Сред тях е корупцията, която е широко разпространена. Вижте параграф 7 и 8 от резолюцията, която обсъждаме сега. Това има сериозно въздействие върху търговията и економията на страната. Ние бихме искали един по-добър подход към разрешаването на този проблем заедно с европейските институции, ако се налага. Има проблем с администрацията в страната. Както се казва в параграф 28, трябва ни добра административна система, за да могат да се прилагат правилно европейските разпоредби и страната да ни изостава тук, както вече подчертах, унгарското председателство призовава за бързи темпове в процеса на разширяване. Но трябва да разгледаме въпроса за качеството на присъединяването. Това не трябва да бъде само цел. Благодаря. Благодаря, госпожа Ангелика Вертман, за една минута. Като цяло развитието в Кроация върви в правилната посока. Теорията е изцяло изпълнена, обаче все още трябва да се види как се прилага на практика. Има още сфери, в които трябва да се работи. Първо, Харватия трябва да работи по-активно с Международния съд в Хага по темата права на човека и е, преследване на бивши военно престъпници. Също така също може да се посочи, че има все още скандални случаи на нарушаване на правата на човека и по тези случаи трябва да се работи. Правата на човека са една от основните теми на Европейския съюз и тук не бива да допускаме компромиси. Второ, корупция. Тя все още доминира в обществото и политиката в Харватия. Аз подкрепям мерките за борба срещу корупцията в собствената страна, но ние трябва да продължим да настояваме по този въпрос да се се работи все още активно. И трето, Харватия трябва в собствен интерес да гарантира, че започнатите реформи в съдебната система ще бъдат довършени в кратък срок. Благодаря. Е- Благодаря господин Лизек за една минута. <clears throat> Благодаря господин председател, господин комисар, господин министр, уважаеми дами и господа. Когато преди две години в полския парламент в качеството ми на председател на Комисията по външни работи приех колеги от Харватия. Тези колеги ми казаха следното, или по-скоро ме попитаха. Знаете ли колко изселници от Полша, по-скоро извинете, колко а, поляци идват като туристи в Харватия и се занимават с ветроходство. Сръбските колеги ми поставиха въпроса как Полша се отнася към въпроса за преструктурирането на корабостроителниците. Аз мисля, че думите на господин Матони ще се сбъднат. Ние Приемаме, че унгарското председателство ще приключи преговорите и днес от полският външен министр господин Шикорски, че е Полша, ораторът бива прекъснат от председателя. Благодаря господин Талер за една минута. Сар Филе, министр Мартони, доволите да се придружим по... Благодаря, е, госпожо председател, господин Мартони, господин комисар, аз също бих искал да поздравя господин Свобода за извършената от него работа. Що се отнася до, до Харватия, аз наистина бих искал това да е последният доклад за напредъка на Харватия и Харватия да се присъедини към нас колкото се може по-скоро. Аз съм сигурен, че Харватия ще успее да компенсира изоставането. Що се отнася до културата, изкуството, до економическия живот – Харватия би могла е, е, да се присъедини към Европейския съюз още преди години. Е, бих искал също така да препоръчам на властите в Загреб да положат максимални усилия за противодействие на корупцията. Защитата на, на правата на журналистите в обществената телевизия също е от съществено значение. Присъединяването на Харватия към Европейския съюз означава протегната ръка от наша страна към Западните Балкани. И аз очаквам с интерес по-нататъчното сътрудничество с харватските колеги за умиротворяване на регион. Господин Ковачев, една минута благодаря на господин свобода за добрата работа и наистина се надявам че този доклад ще бъде последният преди хърватска да подпише е, споразумението за присъединяване към европейския съюз. смятам че влизането на хърватия в европейския съюз ще даде тласък на реформите в региона и ще бъде успех за цяла европа. такъв знак даде наскоро самата хърватия която предостави безвъзмездно юридически преводи на общностното право на своите съседи от бивша югославия босна и херцеговина сърбия черна гора и македония с това страната показа че иска и може да допринесе за европейското бъдеще на целия регион. приемането на хърватия в европейския съюз ще даде ясен знак че европейският съюз стои зад ангажиментите си към западните балкани и че разширяването е отворен процес. искам да подчертая че макар всяка страна на нашия континент да има своите проблеми трябва да внимаваме със соченето с пръст към източноевропейските държави когато говорим за корупция и престъпност. това не е запазена марка само за този регион а предизвикателство пред всички нас и само с общи усилия можем да ограничим негативните тенденции в тази област. прозрачността и демократичността са неизменни наши ценности и точно затова трябва да поощряваме и насърчаваме реформите на западните балкани. желая успех на хърватия и се надявам скоро да ги поздравим тук като двадесет и осми член на европейския съюз. благодаря ви. Господин има думата за една минута. госпожо председател. Ние е, трябва да се уверим, че. Впрочем, трябва да кажем, че Съюзът, Европейският, следва да бъде сериозно критикуван, тъй като по време, когато преди 6 години се състоя поредната вълна на разширяването пред е, Харватия бяха поставени препятствия. Ние подкрепяме е, целта на унгарското председателство, което гледа на присъединяването на Харватия като на един от своите основни приоритети. Подкрепяме казаното от Виктор Орбан, че обединението на Европа не може да бъде смятано за завършено, преди да бъдат интегрирани страните от Западните Балкани. Държавите членки, е, републиките от бивша Югославия е, са нещо като черна дупка на картата на Европа. И а, е, това положение трябва да се промени. Ако Харватия се присъедини към Съюза тази година, това би могло да бъде прелюдия към такава категорична промяна. Ние имаме морален дълг да окоражим страните от юго Европа, тъй като альтернатива на европейската им интеграция няма. Благодаря ви, господин Токеш. Преминаваме към спонтанните изказвания, колеги. Много, страшно много колеги са се записали. 18 души, трябва да ви кажа. Моля да се отнесете с разбиране, не мога да дам думата на всички ви. Разполагаме само с 5 минути за тази процедура на спонтанни изказвания. Разбира се, въпросът е много интересен и мнозина от вас желаят да вземат становище, но наистина не мога да дам думата на повече от честима и ви моля строго да спазвате времевия регламент от една минута. И аз ще, ще следя също за това. А и също така ще давам поред на поискване на думата. Господин Еджип, една минута. Госпожо председател, както докладът на господин Свобода, така и докладът на председателството и на комисар Фюле показват, че съществува много добър климат за приключване на преговорите. Трябва да се подчертае също волята на Харватия в тази насока да приключи преговорите и да сътрудничи с Международния трибунал за бивша Югославия. Тази перспектива за приключване на преговорите и добрият климат – ще бъдат в подкрепа на Харватия и ще бъде сложен край на този 20 годишен период на изчакване до сключване на договора. Символичните жестове трябва да бъдат съответно отчетени. Имам предвид презмезентното предоставяне от страна на Харватия на законодателни текстове на други страни от Балканските Балканския регион. Надявам се, че скоро ще поздравим Харватия сред нас. Благодаря, благодаря, казва председателят. Господин Табаджи получава думата. Господин комисар, господин министър, аз напълно подкрепям амбициите на унгарското председателство да приключат преговорите за присъединяване до месец юли. В разлица сфери Харватия постигнала по-голям напредък, отколкото някои от сегашните държави членки. Въпреки това остава да се свърши още много работа, както посочи и министър Мартони. Знае, че Харватия е в един сложен регион, като Западните Балкани, но тя е и пример за останалите страни. Важно е приятелите ни от Западните Балкани да разберат, че тук осъществяването на реформите е въпрос, който не е само в интерес на Европейския съюз, но и на техния народ. Трябва да разгледаме въпроса за унгарските и за сръбските мълценства, за връщането на беженците, както и за отношенията между Харватия и Словения. Мисля, че е постигнато доста вече. Процеса за, присъедин... за помирение с Сърбия и Босна и Hercegovina върви добре. Ораторите прекъснат. Благодаря, но моля да спазвате времето си за изказване. Господин Кичини. Госпожо председател, господин министър, Надявам се, че и харватското правителство и Европейската комисия ще проявят необходимата решителност, търпение и устойчивост, както и енергичност. И вероятно 20-та годишнина от независимостта на Харватия ще може да съвпадне с приключването на преговорите, което аз искрено желая. Разбира се, е, немалко ще зависи от стабилността на правителството и на взаимодействието между управляващата партия и опозицията в Харватия. Политиците трябва да проявят социална чувствителност и отговорност. Тежката економическа криза поставя на особено, пределно напрежение и страната, и, и гражданите по-отделно. И макар и забавянето на преговорите, е, вероятно да няма катастрофални последици за Харватия, то би деморализирало общественото мнение – на Западните Балкани. Така че приканвам всички ви да не отслабвате усилия. Благодаря, господин Корнелис, една минута. Госпожо, Госпожо председател, радвам се, че Харватия се присъедини, приближава към присъединяването към Европейския съюз. Зелените са за присъединяване на всички страни от Балканския полуостров, също и на Турция. Ние сме силно за това, защото реформите, които са необходими за присъединяването, са много важни. Харватия обаче все още не е готова. Процесът трябва да продължи. За това при гласуването ние ще се опитаме да наложим нашето искане доклада да не получава крайна дата. Може би преговорите ще бъдат приключени в първото полугодие на тази година, но може би не. Не става дума за това кога ще да бъдат приключени преговорите. Става дума по-скоро за това Харватия да изпълни изпълнени всички критерии. Това, което видяхме от присъединяването на България и Румъния, е, трябва да ни покаже, че е добре да не определяме крайен срок, а да изчакаме страната наистина да бъде готова. Харватия трябва да направи още за защита на социалните мълцинства и би било добре, ако настоящият е, председател даде добър а, е, пример с. А... Госпожа председател, Процеса на присъединяване на Харватия върви плавно, както казва доклада. Нашата група е за присъединяването на страни, които изцяло изпълняват критериите за присъединяване. Харватия трябва да бъде приветствана за усилията и за борба с корупцията, както а, свидетелства арестуването на бившия министър-председател. Приветствам разрешаването на крайграничния спор между Харватия и Словения. Също вярвам, че присъединяването на Харватия ще ускори интегрирането на целия регион а, с включването на бивша Югославия в Европейския съюз. Като докладчик за Черна гора, надявам се, че присъединяването на Харватия ще стимулира останалите страни кандидатки за присъединяване. Благодаря ви, господин Танък. Господин Мозер, една минута. Благодаря, госпожо председател. Сред кандидатите за присъединяване известно е, че Харватия е постигнала най-голям напредък и затова не е чудно, че страната ще се присъедини скоро. Тя доказа своята готовност с решаване на спора във връзка с рибарството. Естествено, необходими са още усилия, обаче е видна още и добрата воля на страната. По отношение на военните престъпления също имаше доста неща, които бяха направени и беше показана ролята на германските заповеди за задържане на лица от бивша Югославия. Харватия трябва да направи още за оказване на подкрепа на връщащите се военни бежанци. Европейския съюз трябва да се застъпи не само за бежанците по време на войната, но и за лица, които имат претенции за реституция. Благодаря госпожа Оди. Е, госпожо председател, приветствам премерения текст, подготвен от колегата Свобода и да заявя, че задължително трябва да успеем с този процес на присъединяване. И при това бих искал да обърна вниманието на сериозните опасения на общественото мнение, е, според което присъединяването не е в подходящ момент. Но а, е, историята има своята логика. След падането на, е, европей... на, на Берлинската стена наблюдаваме една посткомунистическа вълна на носталгия, поради което, а, е, господин комисар, а, смятам, че и в държавите членки, а вероятно и в Харватия, ще трябва да се проведе информационна, широка информационна кампания, за да се разяснят всички усилия, а, а, за да се разяснят всички а, аспекти на преговорите, да се внуши на на общественото мнение, че разширяването е добре подготвено. Разширяването не е правомощие на Европейския съюз, то е, е суверенно право на държавите членки и на техните народи и трябва да погледнем особено сериозно на този процес, имайки предвид особено трудните времена, в които живеем. Благодаря. А, за съжаление, с това трябва да приключим спонтанните изказвания. Сега бих искал да дам думата на комисаря, господин Фюле. Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати, е, позволете ми да ви благодаря сърдечно за окоръжаващия конструктивен дебат. Проекто резолюцията на Европейския парламент със своя премерен тон е от съществено значение в подкрепа на усилията на комисията и съдържа много полезни насоки и за Харватия. И аз особено приветствам многократното подчертаване на справедливостта, на, на, на равнопоставеността, на доверието днес също в тази зала. Изцяло подкрепям и онези изказвания, прозвучали днес, които е, подчертават, че всичко, което се изисква, в това число усилията на самата Харватия, са в полза на харватските граждани. И това трябва, ще трябва да се разяснява през, през едните месеци. Уважаеми госпожи и господа депутати, неотклонната подкрепа на Европейския парламент за присъединяването на Харватия е важен сигнал. Важен не само за самата Харватия, а и за всички страни е, кандидатки и потенциални страни кандидатки. Нещо повече, вашата подкрепа ги окоръжава е, да поддържат е, усилията си за присъединяване към Европейския съюз. Благодаря, господин комисар, господин Мартони от името на съвета. Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати, преди всичко от името на председателството бих искал да изразя своята признателност и да благодаря на, на парламента и особено на докладчика Хан Свобода за непрекъснатата ангажираност, за положителния принос към усилията е, за гарантиране успеха не само на харватското присъединяване, а и на целия процес на разширяване на Съюза. Аз съм твърдо убеден, че всички тези усилия се иллюстрират красноречиво от току-що протеклия дебат. Също така съм твърдо убеден, че резолюцията, която ще приемете, ще подчертае, ще подчертае съществената роля на Европейския парламент, която наистина надхвърля рамките на конкретния случай на присъединяване на Харватия. Това ще бъде изключително важно послание, отправено към общественото мнение на Европа, към европейските граждани, в смисъл, че да, наистина разширяването е в техен най-виш интерес. И ще ги убеди, е, че вероятно умората от разширяването, която общественото мнение изпита непосредствено след е, обединението на Европа, вече е, е преодоляна и влакът на разширяването уверено се движи напред. В същото време ще бъде отправено изключително важно политическо послание на останалите страни кандидатки. Това, разбира се, се подчертава в проекто резолюцията. И а, ние всички добре знаем, че ключовият фактор на стабилността, сътрудничеството, помирението на Западните Балкани е наистина европейската перспектива за тях. Така че доверието в европейската перспектива следва да се опазва и да се подкрепя с конкретни мерки. И точно такъв един символичен акт ще бъде предстоящото присъединяване на Харватия към Европейския съюз. Всички знаем, разбира се, че не сме си довършили работата. Европа все още не е цяла, не е, не е една и основната ни цел е да упорстваме в този процес. Тук се казаха някои много важни наистина е, неща, е, например за това дали е, преговорите за присъединяване не текат вече твърде дълго, вярно е, вече почти 6 години изминаха значително по-дълго, отколкото за нашите страни, за, за моята страна в това число. Но при все това аз бих препоръчал сега да обърнем поглед напред към бъдещето и да се постараем да ускорим процеса колкото е възможно. Е, постигнати са. Има сериозни постижения и от едната, и от другата страна. И аз мога само да подчертая нашата решимост за, за пореден път да обединим усилията си на всички заинтересовани страни, за да постигнем едно заслужаващо доверие, висококачествено, поредно разширяване на Съюза, което е, ще има знаково значение за всички ни и вътре в Съюза и отвъд. Благодаря ви за, за много, много важните послания, които отправихте. Е, благодаря на, на комисията. Все с надеждата, че ще постигнем целта си. Нека отново я повторя. До края на юни тази година да приключим преговорите с Харватия. Благодаря. Благодаря ви, господин министър, колеги. Имаме проекто резолюция. По дебата, е, дебатът е, приключи току-що. Днес в 12 часа ще се гласува текстът на резолюцията. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Дебат по темата Европа 2020 и насоки за политиките за заетост на държавите членки. Ще чуем изявление